Okay, let's start. Така, нека да започнем. Първо, трябва да ви информирам, че господин Венизелос, външния министр на, Гър... Е, на Гърция, трябваше да, се... да бъде с нас утре от 11.30. Той отложи визитата си е, за Страсбург понеделник 14 април така че искам да ви информирам, че парламентарния самит е Европа-Африка се провежда тук в Европейския парламент днес и утре и господин Галар, който е наш представител в панафрикански, пред панафриканския парламент е, участва лично. Смятам всички сте наясно, че това е важна среща, която предхожда започващия на 2 април съмит Европа-Африка. Сега предлагам да одобрим е, протоколите от е, 10 февруари, 17 февруари, 27 февруари, 3 марти, 10 марти, 17-18 март тази година. Ако нямате възражения, да приемем, че ста, са одобрени. Сега първата точка на дневния ред – анализ на египетската конституция и конституционния е, е, Тунис и развитието в Либия. Имаме двама много уважавани специалисти в тази област. Господин Майер Резенде, изпълнителен директор на Democracy Reporting International, организация, която предоставя анализи в под. Е, подкреп на демократизацията под демократ... египетската конституция и професор Фетке, който работи в правния факултет в Тюлейн, Луизиана, той ще направи много интересен сравнителен анализ на процесите на демократизация в двата страна и ще ни запознае с актуалното състояние на нещата в Либия. Господин Резенде, имате около 10 минути, след което ще чуем и професор Фетке за 10 на минути и ще дам думата за въпроси. Имате думата. Благодаря, господин председател. Няколко думи за нашия анализ на египетската конституция. Ще поставя акцент по същество, а не на процеса. Колегата ми, господин Фетки, ще говори повече за институционалния процес. Ще говоря за системата на управление, която се предвижда, ролята на военните в Конституцията, няколко думи за правата на човека, застъпени там и религиозните взаимоотношения. Системата на управление. Има членове за парламента, предвижда се някаква степен на автономност, няма да има горна камера, камера което като общо е добро, защото нямаше ясна логика, защо трябва да има втора камера. Тя, това не е федерална държава. Така че е, се предвижда. Е, Тоест, тя е само упражнява контрол. А, от отрицателна гледна точка остава така е, Отношението към президента не е достатъчно изчистено. 5% това не е достатъчно. Също президента води изпълнителната власт и назначава министър-председателя. Но министър-председателя трябва да получи подкрепата на парламента. До тук добре, но има и доста текстове, които ни създават впечатление, че президентът в новата конституция има доста силна роля. Първо, той може да присъства на всички заседания на правителството, ако реши. Второ, правителството определя публичната политика в сътрудничество с президента, Тоест, тук се размива отговорността. Освен това, президента може да наложи вето на законодателство и това вето може да бъде отхвърлено само с две трети мнозинство. Това е режим известен от щатите, но там е много различен начин на управление. Те са президентска република. Тоест, елементи, които се внасят от такъв режим, създават много голями правомощия за президента. Освен това, президента може да действа без да се преподпише съответното е, документ от е, министър-председателя. Няколко, дни по, няколко думи за съдебната система. Е, има текстове, които предвиждат независимост на съдиите. Много активна така исторически е съдебната система там. Предвижда се и елемент на самоуправление на законовата система. Не е ясно кога ще се приемат съответните закони. Министъра на правосъдието в момента се изготвя съответния кодекс, така че остава да видим какво ще се случи. Като общо съществува тенденция системата, която изглеждаше полупрезидентска, сега да е много силно президентка. На, на хартия поне той получава много сериозни правомощия. И аз смятам, че на практика те ще бъдат дори още по-силни. Избирателният закон за парламента ще се базира на избирателни райони, а не на политически партии, с което ще отслаби ролята на министър-председателя и ще засили позицията на президента. Няколко думи за военните. Най-общо казано, те винаги играят много силна роля в Египет и с настоящата конституция се циментират някои от техните правомощия. Те де-факто вече имат много правомощия, но сега вече те са превърнати в е, закон и то от е, порядъка на Конституция. Е, министъра на отбраната се е, избира за два мандата и е, трябва да има съответното съгласие. Има национален съвет за отбрана с много широки правомощия, отговаря за сигурността и, си, и спокойствието в страната, което означава много неща. Напоследък видяхме, че много цивилни лица се изправят пред военни съдилища без никакви основания и имаме чувството, че това ще продължи, защото и Конституцията подкрепя това. Военния бюджет, според Конституцията, не се обсъжда от парламента и се фиксира в националния бюджет, т.е. парламента няма никакъв контрол, няма никакъв демократичен участник в този процес, който да контролира бюджета. човешките права, там има някои подобрения спрямо Конституцията от 2012, по-силна формулировка за равнопоставеност на мъжете и жените също призовават за адекватно представителство на половете. Е, дават е, свобода на, вероизпо... на вярванията, но не се дава свобода на вероисповеданията, което е различно. Конституционалните гаранции са базирани на, и, на съответното вероисповедание, което е основно за страната. Останалите три религиозни групи нямат голямо признание – има членове за свобода на изразяването и на убежденията. На хартия го има, но има други разпоредби, които ни притесняват. Свободата на сдружение се говори, че политическите партии не следва да бъдат образувани на религиозен принцип изглежда, че е, тук се прилага принципите на шарията. От една страна, от друга страна се изключва политически партии на, на база религия. Странно е. Сравнението спрямо Тунис е в отрицателна посока. Няма ясни е, текстове за човешки права или за ограничаването им. Но Всъщност, липсата на подобни разпоредби, поне в миналото, са допринесли за подкопаването на, на възможността за спазването на тези права. И ще приключа с няколко думи за отношенията държава-религия. Конституцията от 2012 година, която бе прията с мнозинство, бе много противоречива. Там се слагаше по-голям акцент върху исляма, имаше конкретни интерпретации на исляма. Сега тази, този член от бившата конституция отпада, но си остава клаузата за на което съществува от 80-та година. Тоест, принципите на шарията са основните принципи за законодателство присъдите, решенията на Конституционалния съд от 80-та и 90-та година, свързани с ролята на исляма, ограничават до известна степен въздействието на вероучението ислям върху законодателството. Но от гледна точка на демокрацията също има проблеми защото в ислямски българското право има някои твърди, твърдо постановени правила, които не могат да бъдат променени от законодателството. И ще приключа с това. Според нас Конституцията е така поредна стъпка в линията от е, до сега приети конституции в тази страна, ролята на вой... не се отклонява много от тях, много силна роля на войните и изключително силна роля на президента. Председателят, благодаря. Понякога, като че ли позицията на поста президент и съответните правомощия като че ли се определят спрямо това, кой се предвижда да заеме този пост. Нека да дам думата сега на другия наш гост. Заповядайте, господин Фетки. Ah, ah, Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Благодаря за поканата. В краткото време, с което разполагам, ще се опитам да се спра на три основни въпроса. Първо, е, общи коментари за разликите между Либия, която беше в център, ще бъде в центъра на моето изказване, и Тунис и Египет, с, с е, акцент върху процесите в Либия и някои успоредици, успоредици и паралели с предходни процеси в Египет и Тунис. И накрая малко информация от относно очакваните резултати, които ем, полекичка се задават на хоризонта. Е, няколко встъпителни бележки поканиха ме да направя някои изводи от събитията в Либия, Тунис и Египет. И като адвокат аз съм много предпазлив. Предпазлив съм, защото е, може би е твърде рано да кажем какво всъщност става. Дали тези е, конституции, предвид факта, че конституциите са прияти само преди 3-4 месеца, е, ще по- припомня Ирак. Е, промените е, при провеждането на, в практика на една нова конституция може да изисква много време. В Ирак е, процесът тече вече близо десетилет, десетилетие преди да се усетят е, осезаемни промени и а, да се утвърди системата. Това първо. Второ, мисля, че Либия е нещо различно. Различно от Египет и Тунис по, в няколко отношения първо липса на, централна институт, на централни институции, което може да е шанс, може да е и риск шанс, защото в известен смисъл представлява карт бланш за създаване на нова конституция и е, тази нова конституция може е, да върне страната към конституцията от 1951 година. Един наистина сложен документ, в който, разбира се, е създаден в условията на монархия, ролята на човешките права е далеч по-маловажна, така че не може да се опрем на този процес, който е различен в Тунис и в Египет. Второ, положеността е от решаващо значение. Мисля, че в Либия сигурността е по-голяма, отколкото в Ирак, да речем. И липсата на централно управление и контрол върху страната може, несъм... ще има несъмнено отражение може би ли, е, религията може би няма да е толкова важен въпрос, колкото в Тунис и особено в Египет. Искам да припомня една разпоредба от старата конституция на Либия от 51 година, година, която гарантира на всяка религиозна общност сериозни свободи в, по отношение на личното вероисповедание. Нещо доста необичайно в този регион и ако новите разпоредби се опрет на тази, на този текст, това за мен е повод за надежда въпроса за правосъдието и националното единство може да се окаже по-сериозен въпрос, отколкото в Тунис и Египет. Либия може да бъде застрашена от дезинтеграция в зависимост от хода на преговорите и това, което ще бъде постигнато като разбирателство в края на процеса. Това е свързано с въпроса за децентрализация или може би дори федерализъм. Ще се върна на този въпрос. И на накрая с природните ресурси. За разлика от Тунис и Египет, Либия е богата на природни ресурси страна, което е преимущество. От друга страна обаче ще има дебати относно начина на управление на находищата на нефт и газ и това ще даде сериозно отражение върху всякаква форма на децентрализирана система, която би се опитала да се установи. Така че природните ресурси ресурси от една страна могат да имат положителна роля, но могат да крият рискове, съдейки по събитията в Ирак, например, и Иран развитието доста присъщо е на арабските страни да свеждат до минимум е, времето за изготвяне на Конституцията. В Ирак е, ето 3 месеца, 4 месеца и така нататък. В, в зависимост от положението. В Египет това отне много малко време. И основната група, която изготви Конституцията от 2014 година на базата на група от експерти се опита да разшири, е, да удължи максимално времето и въпреки това то бе много кратко. В Туниса е различно, отчасти поради политическото положение. Е, финалната фаза, финалната права беше доста кратка, но не и предходната. Аз е, мисля, че ам, Либия наистина поработи сериозно по този въпрос и това е повод за надежда. Сегашната декларация за Конституция предвижда много кратък период. След това той бе удължен за, на 4 месеца и съвсем неодавна има индикации, е, че съставителите смятат и този период за много кратък. Има сериозни основания да се смята, че ще удължат периода на 18 месеца и в сравнение с Тунис положението е, може да се оцени като по-положително. По отношение на опита, тук нямам толкова надежда. Така наречения февруарски комитет бе натоварен с изготвянето на проекто Конституцията по начина по който това е предвидено в заявлението и ако там се предвижда, ако не бъде изпълнен, не бъде състав на Конституцията в кратък период, има план Б, но е, това поражда амбиция е, да се свърши в е, времето, което е тревожно. И тук Тунис може да послужи за пример, защото там бе почерпен и чуждестранен опит. Не е много открито, без да се канят чуждест... официално от чуждестранни аспекти, но имаше форуми, в които участваха съставителите, изготвящите Конституцията. Редица е, чуждестранни организации се включиха в тези форуми. Това бе положителен опит в е, Тунис, в Египет не вижда такива прояви. Е, що се отнася до процеса, способността за постигане на компромис е много важен момент е, Либия премина през много сложни процеси, което изисква е, участие на гражданското общество, докато в Египет е, нещата са бяха много сложни, наложи се да се търси компромис с е, ислямските братия, което в крайна сметка бе постигнато. Мисля, че това ще стане и в Либия. С, и политиците, съставителите на Конституцията месеци наред привеждаха нещата в съответствие с конкретната ситуация. Мислеше се дали да се тръгне в посока федерална държава. И мисля съставения комитета, който ще бъде съставен през април, трябва да представлява и трите региона. Така че е, търси се начин е, да няма неравнопоставено представи, представяне на регионите в е, Либия, така че Западна Либия, да речем, да налага своята позиция. Но в Либия виждаме поне опит за постигане на компромис, което е похвално и още нещо, процеса за изменение на конституциите в този регион се надценяват, защото ако се вгледаме в миналото, ще видим, че има много малко изменение на конституцията. Въпросът е, има ли съществува ли култура за проследяване развитието на конституцион, конституционната култура и има ли възможност за по-добра оценка на положението? Твърде е рано да, ми, да говорим за различен подход в Либия, но ми се струва, че а, след като декларацията, конституционната, деклара, конституционната декларация бе променена вместо да се дават вид, че всичко е наред. Напротив, тук се търсеше възможност а, а, открито да се признае, че не, трябва да променим правилата, хайде да седнем отново на масата и да продължим да работи. Това е насърчително и окоръжително. И няколко думи за евентуалните резултати. Три момента ще бъдат отрешаващо значение. Първо, защита на човешките права, разбира се. Второ, бъдещата форма на изпълнителната власт в Либия. И третия, определящия въпрос, е, определящ преговорите, въпроса за федерализъм или децентрализация. Можем е, да мога да отговоря на въпроси по този въпрос, за това в заключение на кратко две думи. Е, федерализъм и арабския свят е, трудно се съчетават. Виждате в Ирак. Федералната система не се оказа много федерална. Има опит в тази посока, но федерализма трудно може да пусне корени в в този е, край на света. Има възможност за административна децентрализация. В Либия има така е, едно, един натиск за тази да, децентрализация. Ако се вгледаме в конституциите от тази година за Тунис и Египет, няма много думи за децентрализация и разпоредби за федерализъм. Но дали това ще е възможно за Либия, лично аз се съмнявам. Просто заради въпроса за ресурсите, които са неравномерно разпределени и ще породят напрежение в случай на федерална устройство. И накрая формата на изпълнителна власт. Наистина е много трудно да предвидим на къде ще тръгне Либия. Колегата ми говори за Египет, президентска, полупрезидентска система и аз съм напълно съгласен. И тук може да се говори за полупрезидентска система с силно участие. Това е факт в Египет. Докато в Либия нещата едва сега тръгват. Има сили, които настояват точно в тази посока силна централна централна е, изпълнителна власт и те никак не са маловажни, но има не по мал, не по-слаби сили, които участват активно в сегашния дебат, парламентарна изпълнителна власт. И има също така сериозни сили, които ще се опитат да запазят системата. Т.е. Либия отново може да поеме по път различен от това, което предполагам ще стане в Тунис и със сигурност в Египет. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Ана има думата. Благодаря. Много интересни и навремени презентации. За съжаление няма много колеги, които да присъстват. По отношение на Египет, аз поделям загрежеността, че ние имаме тук една много силна роля на военните. Всъщност и министър на отбраната е под, на, под техен контрол – Не зная дали това може да се класифицира като демократична система. Да не говорим пък за аспектите на е, президентската система. Така че много силна роля на, на военните тук. Бих искала повече информация за начина по който шарията е отцветява проблема за правата на жените. Да не забравяме, че това беше основен проблем още от началото на процеса стартиран на площада Терир. Жените бяха в първите редици на революциите. Те бяха атакувани, те бяха е, карани да минават тестове за девственост и така нататък. Как виждате основните права на жените? Мислите ли, че те са защитени? Да или не? Въпреки, че препратката към шария, към шарията, е по-скоро в унисон с защитата на човешките права, отколкото в сравнение с версията на мусулманското братство. Един аспект от аспектите на шарията е смъртното, е смъртното наказание. Не зная какви са другите наказания за тежки престъпления. Утре ще говорим с министъра на правосъдието на Египет. Разбрахме обаче, че има около 500 смъртни присъди в момента. Това буди огромна загриженост у нас. Не само за а, съдебната система това е проблем, но и от политическа гледна точка това е проблем. 500 човека са осъдени на смърт. Даже и от даже и в контекста на настоящото управление, вероятно техния брой ще нарасне до 5000. Е, господин професор Фетка, аз съм съгласна с вашия анализ между, за разликата между Либия и другите две страни. Мисля, че Ливия наистина може да се получи много и особено от процеса в Тунис но разбирам проблема, който писахте. Според мен обаче има още един проблем. Вие направихте сравнение с Ирак по отношение... Но аз бих направила и сравнение с Афганистан, тъй като сигурността много се влушава там. Либия е огромна страна. Знаем, че там имаше много оръжия, сега тези депа е, не се охраняват достатъчно добре, няма реформа на е, сектора на сигурността, няма централна политическа власт. Сигурността е намаляла в сравнение с преди и сега е, либийската територия е просто обежище за терористи гнездо на терористи, начинът по който Ислямът се тълкува в тази страна няма нищо общо с фундаменталните тълкования. Мюфтията има своето становище. Той се изказва много-много против правата на жените и няма нищо общо от това с исляма в Либия. Надявам се нещата да се подобрят. Това естествено ще повлияе върху политически и конституционния процес. Затова искам да ви попитам, как виждате концепцията за шарията? Дали как смятате, че нещата там ще се развият във връзка с е, правата на жените? Имаме модела на Тунис. На Тунис. Дали този модел може да бъде привнесен или пък напротив? Ще видим нещо е, по-отрицателно в Либия. Освен това, споменахте и представителството на трите региона в е, комисията, но има и други малцинства, две мълцинствени групи, които не са, нямат свои представители. Това са мълцинствата Ария и Мазир. Те не са никак доволни от настоящата ситуация. Благодаря. Сега всеки има възможност да отговори.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 благодаря. Аз искам да подкрепя това, което каза моя колега за трите процеса. Съгласен съм с него. Нашата организация бе, участваше в, и в трите страни, в Либия. В Тунис виждаме, че има отвореност за това сътрудничество и то много назряло е отношението. В края на краищата видяхме едно разумно решение за обмен на информация за напредъка на преговорите. И това е, и е важно, когато става дума за Конституция, за създаването на Конституция, че трябва да има общ дебат, който въвлича гражданското общество и медиите във вземането на решението. Така че това е че модел, така че моделът да се създаде конституция само от експерти не е надежден. Сега за шарията. Само в Тунизия и в Ливан няма препратки към шарията. Аз като юрист мога да тълкувам по различен начин това, тези препратки. От една страна това е може би желание хората да бъдат по-честни, по-честни отворени, обаче е, мненията могат и да се да отидат в друга посока. В Египет, например, се казва, че Конституцията трябва да стъпи на ислямското тълкуване за шария и на съдебната система. Е, съдебната система ще зависи от Върховния съдебен съвет, това до някъде ограничава Конституцията. Т.е. това е разпоредба, отправена към законодателя, а не към другите засегнати страни, т.е. да има закони, които съответстват на шарията. Но също така се казва, че някои от принципите на шарията са ясни, те са залегнали в Корана това, което се казва за, профе, за е, пророка и тук не се правят компромиси. Аз не съм експерт по шарията, но разбирам, че някои от примерите е, са, че дъщерите не бива да наследяват е, бащата, ако има синове. Така че това са неща, които нарушават равнопоставеността, например, между мъжете и жените, между техните права, социални и политически. Така че, в крайна сметка, оказва се съдилищата за тези, които трябва да намерят баланса. Сега за представителството на жените, мисля, че параграф 2 на член 11 е положителен. Там се казва, че трябва да има правилно представителство, разумно представителство в, на жените в парламента, а, възможност на жените да заемат високопоставени длъжности и а, във всички организации. До тук добре, това е доста ясно, това е цел. Не се казва, че нещата ще се случат утре, но поне има ясен ангажимент към, по, по посока на равнопоставеността. Имаше критики към последния параграф. Става дума за защита на децата, на младите малки, на уязвимите жени. Е, това е обаче отново поставено в прерогативите на съдилищата, които да намерят правилния баланс по отношение на жените, на младите майки, т.е. те да бъдат съответно третирани. Но това е тълкуването на Конституцията. Благодаря, професор Фитке. There we go. There we go. Now I'm there. Yes, thank you for the questions. Uh, I'll... Благодаря за въпросите. Е, въпроса за сигурността. Ако трябва да изваждаме полуки, е, следва да отбележим, че е изключително забележителен факта, че в Либия се прави предложение да се ограничи влиянието на въоръжените сили върху Конституцията. Така, на практика. И това е сериозна полука, много, много положително е. А на средно ниво има разпоредба. Сега, когато няма въоръжени сили, е лесно да се направи това, но въпросът е има ли риск да се наруши целият процес от отделни въоръжени сили групи или индивиди, които могат да се възползват от сериозното наличие на бойци и на оръжие. Но, все пак изводът е първо, че военните следва доколкото са основна сила в конституционния живот на страната да играят по-малка роля. Това е положително. По отношение на смъртната присъда, действително е впечатлително, че Египет не формулира в списъка на права правото на живот. Това е притеснително. В Тунис, в Тунис по различен начин са изредени правата и се надявам, че Египет ще възприеме тунисския модел – което ще е положително. И ако сравним нещата с Конституцията от 1951 година, нещата са доста сходни, с изключение на именно липсата на ограничение, на тази клауза за ограничение. И аз като цяло стигам така до темата за човешките права и правата на жените. Много се надявам, че идеята, която сега се развива в Тунис е, и се приема, че формулирането на човешките права и защитата на човешките права не зависи от 200 или 300 разпоредби, а, може да се уреди с много, много кратък текст, много сбита конституция. Да, ако се притесняваме за това, че законодателя може да ограничи тези правила, не следва да се гледа какъв е обема на законодателния текст, а какви са защитите по отношение на човешките права, предвидени в този текст. Това, надявам се, ще даде възможност туниския модел да се прехвърли в Египет в много страни виждам в Тунис пример за това. Надяваме се, че Египет ще го възприеме. Поне като конституционен принцип това съществува. А що се отнася до религиите, споменах в презентацията ми Конституцията от 1951 година исла, Исляма се формулира като държавна религия в Тунис и това не може да се избегне. Съответно, държавните власти, законодателят се опират на този принцип в организирането на социалния живот на конституционните права. Но член 192 от Конституцията от 1951 година предвижда гаранции за системата на за личния статут на немисълманите, което е много, много Знаменателно надявам сега се слага сериозен акцент върху тази конституция, повече заради федерализма, не толкова за защита на човешките права, но все пак този въпрос съществува. Сега дали ще сработи? Конституцията от 1951 година зависи от възможността на регионите, които в момента не съществуват, тези три е, предвидени региона, възможността на тези региони да налагат федералните закони и да идентифицират като предимство реалното разделение на властите. За момента това не се наблюдава, но се надявам, че ще се случи. Но в Либия исляма ще си остане държавна религия. Надяваме се доста по-омекотена версия, защото там фундаментализма не е толкова силен. Споменахте младсинствата. Много е, е от ключово значение при изготвянето на подобно законодателство е възможността за проява на компромис и толерантност. Тунис, там беше напълно ясно, че е нужно да има компромис, създаде се съответна комисия, не можеше да се търсят е, мнозинства, е, поне когато се създава е, Конституция, защото Конституцията като процес е процес на компромис. И Ливия възприема до известна степен именно този извод от опита на Ливан. Комитета на 60-те с по двама представители не е запълнен. 47 за сега са членовете. И това е главно поради нежеланието на малцинствените групи да се включат в този процес, защото не се чувстват представени. Но има движение, има така националния съвет, възприема правила, с които казва, че ще е готов да приеме компромиси. Ще се търси мнозинство от две трети за ключовите въпроси и ще се търсят начини да се отразят в съответните текстове проблемите на младсинствата. Може би това ще е достатъчно да привлече младсинствата в този процес – но правилото за консенсус не е много дефинирано. То така се договори в последните 2-3 дни и не е много ясно как ще се отрази на националния диалог. Но през последните две или три последната година се вижда, че могат да се намерят компромиси и че ще дойде възможност, ще се даде възможност да бъдат представени и малцинствата. Председателят, благодаря. Нека сега да ви съобщя, че от, ще предоставим резултатите от изследванията на нашите двама гости и на членовете на нашата комисия съвсем скоро. Всъщност, вие предварително ни представяте резултатите от вашето изследване, много полезно и Очакваме с нетърпение публикуваните ваши резултати. Благодаря. Thank you.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 So let's move to the next item on our agenda. Нека да преминем сега към следващата точка от дневния ред, обмяна на мнения с е, генералния секретар е, на Съюза за Средиземноморието, господин Фатала Си Жил Маси, е, в контекста на Южното съседство с удоволствие ви обръщам внимание, че сред нас и, и бивш наш колега, господин Мендес Девиго, който сега е министър за Европа в Испанското правителство. Добре дошъл отново сред нас. И с нетърпение очакваме вашето представене. Знаете, че обсъждахме е, Съюза за Средиземноморието през 2008 година. Някои от нас, които бяха тук, още помним. И сега вие може да ни представите дейността на Съюза. Давам ви думата за 10 минути и после ще дадем думата на колегите. Заповядайте, господин Сиджил Меси. Благодаря. Благодаря, господин председател на заседанието, дами и господа, евродепутати, господин държавен секретар Мендес е, Девиго, е, мои приятели е тук, добре дошли на всички и благодаря на Комисията по външни въпроси, че ми дава възможност да се обърна към вас всички, за да ви е, представя дейността на Генералния секретариат на Съюза за Средиземноморието. Искам като начало да кажа няколко думи лично към е, господин министър от Испания, който е наш приятел и искам да отдам дължимото за неговата дейност е, за Съюза за Средиземноморието. Много се радвам, че той е тук в момента, защото сега, когато Испания загуби един виден свой държавен дец, знам, че днес е погребението, знам и колко тежка е тази загуба за Испания и ние се присъединяваме всички към тяхните чувства на загуба. Примера на Испания може само да ни вдъхновява за всички демократични преходи, които ще ни се наложат. Господин председател, вие споменахте 2008 година, а аз ще ви говоря за 2014 и нататък. За да ви кажа къде се намира сега Съюза за Средиземноморието, какво се случва с различните дейности и най-вече е какво се предвижда по пътя ни за бъдеще. Ако трябва да обясня какво е смисъла на съществуването и основната мисия на Съюза за Средиземноморието в момента, от оперативна гледна точка, именно в която действа секретарята в Барселона, мога да кажа, че съществува една а, мисия, която е да се засилва между регионалното сътрудничество и контакти. И сериозно, много сериозно и с почет отбелязвам а, така, факта, че, е, възможно, че сътрудничеството в този регион е доста слабо. И за това регионалното сътрудничество може да бъде подсилено и то ще е едно от решенията на всички предизвик... социо-економически предизвикателства в района. Затова ние искаме да поставим основен акцент върху засилване на сътрудничеството в региона. Напълно съм наясно колко е трудно това, колко ограничения има, колко не е, много енергична е скоростта за момента, но това е положението в момента. Втората характеристика на Съюза на Средиземноморието в момента е така, да кажа, взаимната ангажираност. Тоест е, институционалната рамка, която обединява севера и юга на Средиземноморието в едно като е, не става дума за реакция на юга спрямо предложения на севера или обратно, а двете страни, севера и юга, решават за обща стратегия на действие. И е, пред вас го казвам съвсем ясно и откровенно. Из... Напълно ми е ясно колко обхватна е тази задача, но смятам, че вървим в добрата посока. И е, в е, духа на тази взаимна ангажираност е, Имаме и е, двама са председатели От една страна е представителите на Европейския съюз като цяло, представителите на а, е, Севера и а, е, Кралство Йордания а, води председателството на а, представителите от Юга. За момента искам също да обърна внимание колко е, важно е факта е, на председателството на северната част на Съюза. Тя, да, това дава възможност да се търси последователност във всички инструменти и институции и съответните им действия за Средиземноморието за постигане на по-голяма ефективност при решаване на предизвикателството. 43 страни. 28 от Европейския съюз плюс 15 от юга и изтока на Средиземноморието са членовете, включително някои страни от Балкана. И е, тази конституционална конструкция е доста специфична. Тя има и своята добавена стойност, ако ми позволите да го кажа. Това е констатация, която се базира на факти. Това е единствената институция, която обединява 43-те страни от 4-те географски посоки на Средиземноморието. И всички са готови там да седнат около масата в рамките на нашия съюз тази динамика с съпредседателство, на което отдавам дължимото и на Европейския съюз и на Йордания, създаде условия от 2012 година да се създаде една истински нова динамика на взаимоотношенията в Средиземноморието, базирани на три стълба. Първо, институционалния стълб – ще ви дам два примера за това. Първо, ускорението е, ускореното провеждане на тематични секторни срещи на министри. 2013 в Париж е, имаше такава среща на министрите за засилване на ролята на жените в региона. През октомври в Брюксел Имаше среща по въпросите на транспорта през декември в Брюксел също, за енергетиката. През февруари отново в Брюксел среща за индустрията. И след няколко седмици само ще има и среща по въпросите за околната среда. Има предвидени и други министерски срещи до края на годината. Тоест, един процес на министерски срещи, които става все по-интензивен. Втория пример за институционалната динамика или институционалния стълб са организмите, които подпомагат организирането на този процес парламентарнията асамблея на Съюза за Средиземноморието, господин Шуц, председател и на парламента, да даде една изключителен тласък на тази парламентарна асамблея. В момента Йордания е председател, след това Португалия ще поеме председателството посредством парламентарната асамблея за Средиземноморието е, се създава една е, сериозна динамика на процеса, която е, дава възможност за много големи обединявания, синергии на усилията. Работим по целия регион посредством и економически и социални комисии, които също са формации за подпомагане на процеса за регионално интегриране. Това е първият стълб. Вторият стълб е, е платформата за регионално е, сътрудничество. Тя е изключително важна, защото дава възможност на Съюза за Средиземноморието и секретарията да е, обединява, да се обединява, да обединява около инициативи и отделни теми множество заинтересовани страни. Е, учени, парламентаристи, неправителствени организации, представители на правителствата и така нататък, така че да могат да се действа конкретно или да се разговарят по конкретни теми. Околни среда, малки и средни предприятия, ролята на жените, енергетика и така нататък. Изключително важна е ролята на тази платформа, защото те работят директно с съответните служби на Европейската комисия. Ние сме в отлични отношения с служителите на комисията и се създава по този начин възможност и за един истински диалог и синергии. И третия стълб са конкретните проекти, които се изпълняват третия стълб съвсем набързо ще коментирам, но ще се върна на същата тема, ако ме задавате въпроси. Всъщност е това, за което бе създаден секретарията, т.е. конкретните проекти. И сега искам да ви информирам, защото съм напълно наясно, че понякога информацията не стига толкова бързо или лесно до вас. а, из, а, а е много важно това да става. Съюза за Средиземноморието в момента започва с конкретни проекти. А, финансите за някои са осигурени, те започват. За много от другите проекти сме вече в а, втора фаза. Тоест, първата фаза е приключена успешно и сега успяваме да прехвърлим тези проекти или да ги продължи, продължим или на същото място, или в други страни. Тези проекти се е, извършват на, на базата на засилено сътрудничество. 43 страни членки е, сме в Съюза, но не е необходимо всички да участват в определен проект. Тоест, ние се вдъхновяваме от модела на Европейския съюз за засилено сътрудничество и от други международни модели. Всички проекти се извършват на базата на варираща геометрия, така да се каже. Но са одобрени и подписани, така да кажа, от 43-те страни членки като също така те винаги остават и отворени за останалите, които не са ги започнали от самото начало, но биха могли да имат отношение към тях. Един пример. В ще ви дам така предварителна информация, защото смятам, че е добре да го знаете. Става дума за една инициатива, за е, устойчиво градско развитие. Създаваме група от, от комисията, Европейската банка за инвестиции. Работим много с тях, с Френската агенция за развитие създаваме една група, разбира се, с представители на нашия секретариат и се оформя процес, който ще е, селектира 15 проекта в 9 страни от Средиземноморието, като целта е в 9 страни е, да има поне по един проект. Значи 15 проекта са избрани – в Барселона следващата седмица официално ще бъде стартирана инициативата и реално сме идентифицирали повече от 15 проекта, което означава, че вече можем да мислим и за втората фаза на този проект е, за устойчиво градско развитие, където ще можем не само да работим по въпроса за околна среда, но и за създаване на работни места, а и да отговорим на предизвикателствата, социалните, економическите предизвикателства в Средиземноморието, в юга на Средиземноморието. По този начин можем да идентифицираме какво е възможно. Защото много често в Средиземноморието се говори какво не е възможно. Сега е време да започнем да говорим за това какво е възможно и на базата на една политическа визия, когато знаем каква е крайната ни цел, да работим отдолу нагоре. На място да се е, вършат неща, които имат смисъл за социално-економическото развитие. Така ще се получи добавена стойност на всички наши дейности в е, региона, където е изключително важно да има такава взаимодопълняемост и сътрудничество. Благодаря, господин Сиджи Масия. Сега редица колеги биха искали да поставят въпроси, да зададат, да зададат въпроси и да направят коментари. Господин Салафранка е първия от тях. Благодаря, господин председател, благодаря, господин генерален секретар на Съюза Средиземноморието и добре дошли в нашата комисия. Много е хубаво да посрещнем е, гост от институция, която е амбициозна и има виждания за този регион. Вие ясно е, разкрихте своето виждане, политическата воля често е предпоста е, необходимо, но не е достатъчно условие тъй като обстоятелствата се променят, е, ние сме ограничени в е, възможностите зададени от ситуацията. Това се отнася за Европейския съюз, която, който спира, се опира на своите проекти за консолидация. Европейския, европейските банкови среди се занимават и с въпроса за паричния съюз. Сред Средиземноморието и страните около Средиземно море преживяват много важни събития. на Напоследък на първо място бих споменала арабската пролет. Господин генерален секретар, вие споделихте мисли, информация е, за особеното положение в Сирия, Египет, Либия, може би и Ливан, общо взето страни от арабската пролет, процеса на арабската пролест. Дали бихте се спрели по-подробно на въпроса за финансите, финансирането, доколко са на разположение необходимите финансови ресурси за осъществяване на приоритетите. Да бъда конкретен. Неодавна се проведе заседание на министрите на промишлеността на 43-те страни от Средиземноморския регион. Е, говореше се за финансов план за периода 2014-15 е, година, специално в светлината на потребностите на малките и средни предприятия. Това е много важно за нашия проект, въпреки че той не е нито малък, нито среден. Напротив, той е много мащабен. Е, имам предвид плана за действие на министрите на економиката, който поставя акцент върху малките и средни предприятия. Благодаря, господин председател. Аз също казвам добре дошъл на господин генералния секретар. С него сме стари познайници и е, зная колко той се интересува от отношенията с Европейския съюз. Той е бил и посланник в, е, на Марокко в Европа и познава европейските институции. Благодаря за споделените от него размисли. Това, което той каза, дава основание да смятаме, че нещата вървят доста добре, въпреки трудната ситуация, за която говори колегата Сала Франка, Самия Европейски съюз и някои негови държави членки имат економически и финансови проблеми, а пък и арабската пролет създава повод за загриженост. За това е, искам да отдам дължимото на вашата работа. Нека да ви попитам, какво може да стори според вас Европейския парламент, за да подкрепи вашата дейност? Вие сте много благодарен, казахте, за Европейската инвестиционна банка, но през 2013 година станахме свидетели на факта, че 71 милиона предоставени за Южното партньорство, но от тези е, средства са изплатени само 1% заеми. Надявам се, че Европейската инвестиционна банка е, ще обърне внимание на това и ще направи необходимото в бъдеще. Госпожа Анна Гомес. Благодаря, господин генерален секретар. Имам въпрос в връзка с това кой отговаря за отделните процеси, за интеграцията на една държава, която до тогава не е била толкова активна, Либия и то държава много важна в, за средизем, Съюза за Средиземноморието, но едновременно това от политическа гледна точка много сложна страна. Какви усилия полагате вие за привличане на Ливия, за нейното участие във всички форми и схеми на регионално сътрудничество, в които работите? Благодаря. И така, господин генерален секретар, имате думата за отговор. Благодаря на тримата депутати, които зададоха е, много конкретни и важни въпроси. Уважаеми господин Салафранка, преди всичко искам да се спра на два въпроса, е, за да спомена е, нещо, което вие подхвърлихте и което ми дава повод да обърна внимание на африканската страна. Изключително е важно в момента, когато Европа отдава дължимото на съмита Европа-Африка. Е, е, този, това измерение, средиземноморското измерение, да бъде отчетено подобаващо, защото е, ние сме всъщност Евро, Средиземноморски, Африкански съюз или организация и аз мисля, че е изключително важно ясно да покажем, че Средиземноморието е е нещо повече от съседство. Това е централно положение, централен регион и това трябва да бъде основна мисъл в този контекст за нас. При всички дебати, които зная, че ще бъдат много важни, стратегически, политически, по въпросите на миграцията и така нататък. Темата Средиземноморие и Средиземноморски е отрешаващо значение в контактите Европа-Африка. Казаното от вас ми дава повод и възможност да се спра на това. Е, за ролята и подпомагането на е, различните арабски страни. Не дека не забравяме колко различно е положението. Първо, Сирия по общо понятни причини е изключена, отстранена от работите, работата на, на Съюза за Средиземноморието. Ние имаме място за Сирия, чисто юридически защитено, но това място в момента остава незаето, очакваме разрешение. За Либия, за да отговоря и на въпросите поставени от госпожа Ана Гомеш, Либия с радост ще кажа, че днес официално е, е, имаме активен наблюдател. Де, той идва на всички заседания, е, то, е, има представител на ниво министър или на друго ниво. Либия винаги присъства. Това е много интересно. До сега е, Либия никога не е проявявала желание за присъединяване към Средиземноморския съюз, но новите управници поискаха статута на активен, подчертавам, активен наблюдател. Те присъстват на всички заседания и мисля, че това е една от многото платформи, която позволява на Либия да се върне в международната общност и да участва в инициативите за економическо и социално развитие в рамките на своите необходимости и ние съпътстваме и следим отблизо развитието и положението економическо и социално в Либия. И освен това имаме все по-ясно все по-така интелигентно и дееспособно развитие на отношението между е, Съюза за Средиземноморието и 5 е, плюс 5 е, от двете страни на Средиземно море. Е, и мисля, че това е форма полезна за региона, защото разкрива синергетичния ефект, за който говорих. Така че трябва да помислим за всичко, което позволява сътрудничество регионално и на подрегионално ниво. Така че аз разчитам на активна роля на Либия в формата 5 плюс 5 в а Барселона през миналата година, през октомври, организирахме економически форум и либийския министр на външната търговия, а, трябва да кажа, че и испанския министр ни оказа честа да присъства, а либийския колега присъстваше заедно с 20 частни представители на частния бизнес от е, Либия, които търсеха контакти със своите колеги. Мисля, че това е окоръжително. За е, Тунис и Египет разработваме добри проекти заедно с е, Йордания, Алжир, Марокко. Те са страни, които са най-големите бенефициенти на отделните социални и економически проекти, които разработваме. Има, разбира се, принос, трябва да умеем да бъдем скромни, трябва да продължим да работим, но те имат, е, нашия, нашия съюз има своя принос към развитието на тези страни. За финансирането. Струва ми се, че най-тактично издържание отговор е да кажа, винаги имаме нужда от финансиране, защото това е призив към всички, които биха могли да ни подпомогнат при финансирането на важни проекти. Но трябва да кажа, че при финансирането също успяваме да създадем условия, защото онези проекти и инициативи, които са разумно премислени, добре е, подкрепяни в различни страни, институции и така нататък, за тях успяваме да намерим финансиране. Било в рамките на средствата, с които разполагаме инструментите, предлагани от Европейската комисия на базата на обмен между партньори в международен мащаб всичко, и Европейската банка за възстановяване и развитие, партньорството от Довил и така нататък. Но има и нещо друго и, и, и извън е, евро е, средиземноморския регион. Ние, например, имаме договорености за финансиране с норвежкото правителство, специално за ролята и правата на жените в социално-економическия живот. Е, норвежците участват много активно и ни подкрепят финансово. Утре е, ще имаме дискусия много напреднала с страните от Персийския залив за финансирането проекта Газа в поедневицата Газа се финансира 50% от Ислямската банка за развитие от Саудитска Арабия от, име, от името на страните от Персийския, Персийския залив. Тоест има консорциум, който се е създаден около тази идея. Искам да спомена специално примера за партньорството от Довил. Ние имаме интересни а, взаимодействия за финансиране и съфинансиране на тези проекти. Така че трябва да продължаваме да поддържаме сега съществуващите инструменти от Европейския съюз и региона, но и да търсиме по-нови начини на финансиране, да предизвикаме интерес към региона и моето специално послание, е, че е важно проектите да са добри. Един добър проект винаги намира финансиране. Така че е много важно да работим за консолидиране на различните инициативи, така че се надяваме е, че ще има наистина мултипликационен ефект с цел да постигнем въздействие върху целия регион Въпрос за малките и средни предприятия, между другото много важен. Това е синоним на създаване на работни места. Е, много е важно да създадем заетост за младите хора в региона. И го подчертавам, защото смятам, че това е особена слабост на Южното Средиземноморие, но и на Северното Средиземноморие. И несъмнено това е въпрос, по който можем да си сътрудничим от двете страни на Средиземно море. Създаване на малки предприятия е много важно и тук имаме проекти, които които са насочени точно към създаване на малки и средни предприятия, така че те да могат да придобият способността да се развиват, да създадем условия на младите да разп... започнат собствен бизнес, да станат самонаети лица. По другите поставени въпроси ще бих признал нашия ангажимент от тази страна, защото когато отида в секретарията, още първия месец реших, че с Европейската инвестиционна банка трябва да имаме достъп до 100 милиона евро до 5 милиона евро, извинявайте, за подпомагане на малки и средни предприятия. Това бе истинска подкрепа и заедно с Европейската инвестиционна банка имаме дейности, които вече са приключили, които са в ход за конкретизация. Дали това е добре, ще кажа да, но един от въпросите е е, е това е, разбира се, въпрос по-скоро за банката, отколкото за мен, но един друг важен въпрос, защото банката е, да проявяват е, е, дават по-скоро заеми и държавата е, заем, заемополучател трябва да е в състояние да е кредитоспособна. Това зависи от економическото състояние, но вие мисля трябва да зададете въпроса на колегите от ЕИБА. И тази вечер Имаме среща на ФЕМИП, който е инструмент специално за Средиземноморието, заедно с финансовите министри на Европейския съюз и Средиземноморския регион. Целта ще бъде да говорим за перспективите, които има пред ЕИБА, ЕИБА в региона за периода 2014-2020 година. Така че продължете да ни подкрепяте. Това е вашата помощ, защото Съюза за Средиземноморието се нуждае от подкрепата на Европарламента, на евродепутатите е, е, под формата на диалог, на обмен на идеи, на проактивна позиция при набиране на интересни дейности, които да бъдат осъществени на място. В крайна сметка ние за това съществуваме. Благодаря председателят. Благодаря много. Надявам се, знаете, че е, е, във вашата работа все ще се изпълва все повече със съдържание, което ние от сърце ви желаем и ви благодарим за посещението при нас. Колеги, бих искал да ви информирам и по-скоро да припомня, че имаме дискусия с колегите от първата камера на Нидерландския парламент по една тема, която е много актуална днес отношенията ЕС-Русия. Това ще е веднага след гласуването. Така че ви приканвам настоятелно да не напускате залата, за да можем да осъществим интересен диалог с колегите от Нидерландския парламент. Сега.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 Uh, Колеги, приканвам ви полека-лека да пристъпим към гласуването. Бих искал всички, които не участват в този процес, да не пречат на работата, за да можем ние да гласуваме първия, първото гласуване. Тоест ще гласуваме само с карти, електронно гласуване. Така че, моля, пригответе картите си. Госпожа Драйер, извинявайте, за... забравила съм си картата в другата чанта и не могат да ми я донесат. Добре, вдигате ръка и ще отчетем вашия глас. Има, не сте единствената, така че ще разрешим въпроса. И така, всички са готови? Да. Да, да, ная, наясно съм. Двама колеги ще гласуват вдигане на ръка. Първо, Протокол за стабилизация и по договор за стабилизация и асоциирано членство с Албания. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. So, the vote is closed. Преустановете гласуването. 33 гласа за, така че се приема. Поздравления! няма против, няма въздържали се. След това продължаваме. към доклада на Норика Николай относно рамковото споразумение между ЕС и Корейската република. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Остановете гласуването. Отново 34 гласа за, няма въздържали се, няма против. Продължаваме. Предложение на резолюция за Европейска стратегия спрямо Иран. Мария Мунис е нашата колега, която отговаря. Гласувайте. Преустановете гласуването. Не точно същия, но сходен резултат. 29, значи 32 гласа за, двама въздържали се, един против, така че отново мога да поздравя докладчика. Сега продължаваме с последния вод за наш, нашите, нашата колега Мариета Джанако, Гянако, културните и религиозни различия. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. 30 за, 3 против, 1 въздържал се. Честито и на вас, Мария. Поздравявам ви! Призовавам ви, моля, да проявите уважение към колегите, които са дошли да обсъдят с нас важния въпрос за отношенията ЕСА-Русия и източното партньорство. Още две минути, за да изчакаме колегите, които ще се присъединят към нас и нашите гости. И продължаваме. Okay. Let's uh, start. И така, колеги, нека започнем. Приветствам делегацията от първата камера на парламента на Кралство Нидерландия. Тук сте. Добре дошли. Темата е важна и интересна. Темата е отношенията Европейски съюз Русия и източното партньорство. Всички знаем за развитията, за събитията, които се случват в момента в тази част на света. Те да придадоха нови аспекти на източното партньорство. Аз съм също от тази част на, на света. И сега искам да помоля госпожа Стрик която е председателка на Комисията по европейски въпроси в е, Нидерландския парламент, да започне дискусията. Благодаря, господин председател. Вие и благодаря ви на вас и на цялата комисия за тази покана, за да може да обменим мнение. Може би мога да разкажа малко за предисторията на нашето посещение. Имахме годишен дебат с министъра на външните работи преди две седмици. Ставаше дума за европейската политика, настоящото положение на европейската политика. Имахме екип, който да насочи дебата. Това е наша традиция. И ние се съсредоточихме именно върху външната политика на Европейския съюз. Е, на фона на подготовката за източното партньорство от миналата есен, ние решихме, че е интересно да разберем какви са последствията от тези събития и каква е стратегията на Европейския съюз по отношение на Русия. Ние мислехме по този въпрос не само след краха на срещата на върха в Вилнюс, не, не мислехме даже още преди а, събитията, които ни шокираха в последствията. А в момента виждаме, че нещата много са назрели и за това поискахме тази обмен на мнение с вас. Когато работихме в рамката на Козак с литовското председателство, е, тогава е, също се оказа колко важна е една стратегия, ефективна стратегия по отношение на Русия. Много е трудно да имаме една добра политика на съседство в рамките на източното партньорство, без да помислим за Русия, какво да правим с Русия в краткосрочен и дългосрочен е, аспект, как да стабилизираме тези отношения. Знае, че Европейският парламент се занимава много с въпросите, с тези въпроси, с въпросите за човешките права. И така попитахме се как да задълбочим сътрудничеството, но как и да имаме влияние върху а, поведението на Русия. Тези неща са взаимосвързани, за да можем да се погрижим за въпросите за правовата държава, върховенството на закона, правата на мълцинствата в Русия, но също така и в източноевропейските страни, защото тези въпроси са важни и за тях. Важно е да работим по тези въпроси в конструктивен дух и да не игнорираме последните събития. Много с удоволствие и интерес очакваме становището и визията на Европейския съюз и на Европейския парламент. А, освен това сме дошли с конкретни въпроси. Надяваме се членовете на парламента да могат да ни отговорят. И така си представяме обмена на мнение. За това давам думата на Рене Валинден, след което на Клас Валис, които са подготвили своите въпроси. Благодаря, господин Ванден Линден, имате думата. Much, uh, all, uh... Благодаря. Аз съм очарован да видя толкова много приятели днес, с които сме говорили по тези въпроси. Ще кажа следното. Нещата, които се случиха напоследък, това е всъщност един дълъг процес, който задълбочи недоверието от двете страни. Затова е интересно да чуем вашето мнение. Европейският съюз и НАТО Те носят отговорност и за начина по който се тълкуват събитията и как ние говорим за тях. Според мен Крим вече е загубен. Това е един замразен конфликт. Но как да продължим с преговорите? Виждаме, че преговори се, се водят между Русия и Съединените щати. Участието на Европейския съюз е, който всъщност е много заинтересован от сътрудничество в Русия, е, влиянието на Европейския съюз и ролята на Европейския съюз трябва да се увеличи. Ние не бива да се съсредоточаваме толкова върху санкциите, а по-скоро върху диалога, който да възстанови сътрудничеството между Европейския съюз и Русия. Особено като имаме предвид, че имаме нужда от стабилност и сигурност на, на европейския е, континент. Затова е важно да имаме отношение на доверие с Русия. Естествено, интересувани мнението на Европейския парламент и в миналия Страсбург имахте руска делегация. Вие успяхте ли като комисия по външните работи на Европейския парламент да създадете доверие от двете страни? Е, това би било много полезно за възстановяване на диалога, а не за допълнително драматизиране на ситуацията. Моето лично мнение бих искал да го обрисувам. Е, не смятам, че щатите са особено полезни в е, този контекст. Нещата не ги засягат толкова много. В Европейския съюз ние сме в момент на економическо възстановяване. Трябва ни економически ръст във всички държави членки, за да се преборим с безработицата. Затова смятам, че Европейският съюз трябва да поведе тази дискусия. Затова с интерес очаквам вашето становище. На второ място. Говори се за евентуалното членство на, така да се каже, съседите на Европейския съюз и съседите на Русия, т.е. съседите на съседите ни. И смятам, че обещанието от щатите от 2007 година за натовско членство на Украина не, съз... не допринася за създаване на климат на доверие. Вие, като Комисия по външните работи, имате ли позиция за това да се подхранват надеждите за членство? Да или не? На следващо място, може би по-важно, е приемането на факта, че определени страни са съседи както на Европейския съюз, така и на Русия. И това е от и това е поради историческите връзки на тези страни с двете сили. Благодаря. Благодаря. А сега господин Деврис. Благодаря, господин председател, колеги. Благодаря за вашето гостоприемство днес. За нас е голяма чест да сме тук. Аз не мога много да добавя до въпросите, към въпросите на моя колега. Те бяха доста обширни. Само да кажа, че днес доста често чухме становището, че Европейския съюз има амбициозна тика към източните партньори, но нямаме такава политика по отношение на Русия. И аз не съм сигурен, че има амбициозна и ясна политика от страна на Русия към Запада. И ако искаме едно сигурно бъдеще, то трябва да развием едно съвместно разбирателство. Може би е хубаво да въвлечем Русия в едно истинско реално партньорство. Това е моят въпрос към вас. Как виждате вие този проблем? Имаме ли възможност да създадем предпоставките за включването на Русия в една политика на съглашение, на приближаване? Може ли да подобрим връзките си с Русия? И естествено, като вземем предвид условията, в които живеят хората в Източна Европа и Русия. Както каза Елинда, важна е перспективата за нашите източни партньори, източни съседи. Днес чухме мнението, че тези хора имат право на тази перспектива, на това бъдеще – защото те трябва да видят светлината в тунела. Сега дали това е тунел или не, дали това е подходящата е, метафора, дали технически е възможно да се излезе от този тунел. Е, мненията тук са противоречиви. Е, повечето държави членки предлагат една такава перспектива, но има едно мълцинство от държави членки, които са против една такава перспектива. И така, каква е позицията на парламента? Имате ли позиция по принцип по този въпрос? Благодаря. Имаме колеги, които искат да вземат отношение. От моя страна аз мога да кажа, че малко странно ние да се самовиняваме за агресивността на Русия. Ние сме съседи с Русия, но освен това, занимава ни и факта, че не ние искахме да се приближаваме към Русия, а ставаше обратното. А, иначе нещата са е, прости. Русия може да си прави каквото си иска, ние може да си а, е, затворим очите, утре може една друга част от територията на друга независима държава да изчезне а, и може просто ние да продължим да преследваме поведение на а, е, затворените очи. Но вие ще имате представа за изказване от изказванията на нашите колеги. Как мисли парламента? Ана Гомеш има думата. Благодаря, колеги, за вашата инициатива да дойдете и да дискутирате с нас, но ние също като парламент трябва да вземем предвид какво се случва в целия Европейски съюз, какви са различните перспективи и възможности за действие и реакция. Парламентът също пое инициативи след събитията в Украина. Ние бяхме като делегация два пъти в Украина, в края на януари и в средата на февруари, точно сред е, тези драматични убийства. Ние бяхме в Украина на следващия ден, след като бе избрано новото правителство. Ние започнахме отношения с тях. Имаме резолюции, които приехме в парламента. Те са доста последователни и ясни. Аз така бих ги окачествила. Може би не отговарят на 100%-овите очаквания на моята политическа група и на други политически групи, но имаме неща, които ни обединяват в тези резолюции. Може да се видим отразени в тях. Парламентът като цяло показва една обща позиция, и изпраща ясна, ясно послание към Украина. Това е послание на солидарност, но изпращаме и послание към Русия. И както казах, има, им, имахме е, делегация от думата, срещнахме се с тях. Моето мнение е, че вашите въпроси могат да намерят отговор отговор, ако знаем какво се случи. Мислим ли, че имаше агресия от е, страна на Русия? Според мен, да. Е, на, народът на Украина трябва сами да решават как да бъдат управлявани. И това беше желанието на хората от Майдан, борба срещу корупцията и върховенството на закона. Аз не вярвам на пропагандата на Кремъл, че това бяха все фашисти и дясно ориентирани е, хора. Да, така че имаше агресия в Украина и хората в Украина е, знаеха, че Крим е слабата брънка. От друга страна, как виждаме нещата в, Кре... в Крим? Дали референдумът беше приемлив? Не, според мен не. Ясно е, че може би мнозинството от хората, участващи в референдума, са били поставени под влиянието на руската пропаганда и са смятали, че е, хората в Украина, правителството в Украина е се ръководи от фашисти, но защо тогава нямаше наблюдатели от ОНЕ? Защо не бяха допуснати те? Освен това, смятам, че имаме голяма отговорност да покажем солидарност към Украина. поне да позволим да помогнем на хората, които споделят нашите ценности. Те би трябвало да движат процеса. Естествено, имаме нужда от един легитимен процес. Аз не бих се очудила, ако бъдещите избори и този легитимен процес, ако на него му бъде попречено. В този контекст нашите собствени противоречия, вътрешни противоречия. Е, на какво се опират те? Е, как гледаме на Русия агресор или не? Това трябва да се изясним. Дали е, сме заинтересовани от Русия поради бизнес интересите си, гъста, износа към Роса? Или пък се интересуваме и от хората, обикновените хора в Русия, от върховенството на закона в Русия. Това са все въпроси, които трябва да са в основата на нашата дискусия. В зависимост от перспективата, във всяка държава членка ще получите различни отговори. Но ние като парламент се опитваме да имаме принципна позиция. Моята политическа група, например, смята, че натовското членство на Украина е нещо доста провокативно и не е продуктивно. Това е провокативно за Русия и не е в интерес на хората, които сега в момента трябва да бъдат подкрепени в Украина. Това е на становището на мнозинството, мисля, в моята политическа група. Сега, членство в Европейския съюз. Ние казахме, ние работим в рамките на споразумението на асоциация, ние подписахме политическата част, економическата част има, поне има много какво да се направи, но става дума и за това да подкрепим институционалните промени в Украина, така че това споразумение да бъде наистина приложено. Не може да се справим с корупцията за една нощ. Ясно е, че трябва институциите да се развият. И това е важно за целия Европейския съюз. На следващо място говорим за финансовата подкрепа към Украина. Важно е да видим подробностите тук, как ще се случи тази подкрепа. Ако МВФ е, действа по традиционния начин, както това се случи в Португалия, например, това ще е ужасяващо. Всичко ще отиде а, в ръцете на Путин. Той ще повиши изведнъж цените на гъста. Така че това трябва да се направи по политически разумен начин. Сега санкциите. Аз не смятам, че те са разумни. Но то, но те като такива са разумни, защото ние, т.е. не санкции по принцип, а санкции такива, каквито ги имаме ни предвид ние. Т.е. те са ориентирани към а, хората, които манипулират към една точно и ясна целева група. Може би тези хора отиват на Лазурния бряг, а не в Крим по време на вакансиите си. Така че това ще ги удари, когато техните жени не могат да пазаруват с мастеркартите си в Париж или Амстердам. Това ще ги заболи. Така че мисля, че тези санкции са важни. Те не са важни само за да подкрепят Украина, но също така те биха подкрепили и хората които, в Русия, които се борят за върховенството на, на закона в Русия. Председателят се опитва да прекъсне госпожа Гомаш. Става дума за корумпираните олигарси, които също имат депозити в нашите страни и в нашите банки, така че и ние тук носим отговорност. И се радвам, че ние в парламента подкрепихме тази позиция. Благодаря. Надяваме се, че тълкованието тук ще бъде правилно. А госпожа Нейц има думата. Благодаря. Ана е тя говори доста, но е, въпросът е важен, емоциите са разбираеми. Благодаря и на колегите. Добре дошли в нашия парламент. Аз също ще продължа на английски. Мисля, че е хубаво да направим разлика между отношението си към Русия и отношението си към Украина, защото двете неща са много свързани. Може би не е това момента, когато трябва да се прави задълбочен анализ на е, това как да се държим с Украина. За последните 18 месеца мисля, че бяха направени стратегически и тактически грешки. Но нещата са се случили така, както се случиха. Така че хубаво е за бъдеще да се направи задълбочен анализ, но това няма да ни помогне в краткосрочен план. Затова няма да се спирам на този въпрос. Както и другите политически групи, ние също имахме представители в Украина. Аз бях начало на делегация от страна на либералите. Господин Янукович беше все още на власт, госпожа Тимошенко беше в затвора, но усетихме атмосферата на, на място и до август Путин бе предприел определени мерки на отмъщение, например забрана на внос на украински шоколад в Русия. Той забрани и вноса на украинско вино и други украински напитки и резервни части за коли за индустриални, безабранен вноса и на индустриални продукти. Така Украинците трябваше да бъдат ударени. Последствие обаче се оказа, че това беше само за времето на Олимпийските игри. Какво се случи след това, видяхме. Видяхме какво се случи в Крим. Ситуацията в Крим ще остане такава за доста дълго време. И това оцветява естествено отношението ми към Русия. Следи, следила съм отношенията Европейския съюз Русия от доста дълго време. Аз бях министър на европейските, по европейските въпроси. В моята страна имах връзки с институциите. Това мога да го кажа, че <clears throat> т.е. това отношение следа вече от 10 години и мога да кажа, че е важно да се провеждат преговори, но, но преговорите в момента са много трудни. Трудно беше да се започна преди 10 години, но в момента нещата са много сложни. Русия или властите в Русия, режима на Путин, нямат е, впечатление за това, разбиране за това как и двете страни да спечелят. Е, те сякаш имат концепцията при всички преговори да има един печели, една печеливша и една губеща страна. Това много осложнява а, е, отношенията с Русия и това е много депримиращо. Ще направя още два коментара. Начинът по който Русия се държа с Крим за хора на моята възраст възбуди много живи, не точно спомени, но по-скоро истории от Втората световна война. Има много лоши аналогии от това време с последните събития в Крим и е странно, ако Русия не го вижда. На второ място, с... Виждам, че когато Лавров е в Париж и Лондон, няма никой от Европейския съюз. Надявам се, че баронес Аштън е, следят тези визити и този процес, защото в противен случай в противен случай визията на държавния секретар на щатите в АТИЮ ще стане действителност. Господин Тенок. От групата на консерваторите и реформаторите. Благодаря. Много съжалявам, че трябва да отговоря на моите колеги от е, Нидерландия, че след е, откровения акт на агресия от Русия към е, Русия, напълно съм съгласна с госпожа Нейц, има паралели с нападението на Хитлер и е, абсолютно по същия начин се нарушават основните принципи. Ние не можем да продължаваме без да и да си затваряме устата. Надяваме се, че в знаем как, как се, е, как, се протече гласуването в е, съвета на сигурност е, на ООН. Над 100 страни също осъдиха действията и само Венецуела, Беларус, е, Судан е, са тези, които е, застанаха на нейна страна. Така че сега Русия е основен противник и тя се възпротивява срещу нашите западни ценности. Путин предлага един модел на базата на имперските традиции на Русия – той е готов да пренебрегне е, цялото евро... международно законодателство от е, е, съответните харти, Хелзинки и така нататък. Всички договорености, приети за гаранции при отказването на ядро, ядрено въоръжение от Украина. И Интересно е какъв сигнал изпращаме по този начин, примерно на Северна Корея или други страни, ако решат да се откажат от ядреното си въображение, Също така и какъв е, сигнал изпращаме на Саудитска Арабия и други страни за това какво се случва, когато някой те не влезе в твоя територия. Въобще много договорености трябва да бъдат преразгледани. Путин е готов да използва абсолютно безмилостна пропаганда. Медиите работят с пълна пара в момента. И е, той, разбира се, е, използва и е, военна заплаха по границата с Украина, т.е. Е, иска да наложи волята си над е, една суверенна съседна страна, защото според него това е част от е, бившия Съветски съюз, преди това и от Царската империя. А той иска да възстанови е, тази политическа този политически единица, майка Русия. Аз познавам Русия добре, още по-добре познавам Украина и не мисля, че да успокоим Путин, ще го спри. Не, ще го спре. Не можем да му кажем спокойно, господин Путин, ние ще си продължаваме както сме си карали до сега. Защото той тогава ще отиде и в Грузия, и в и Беларус и ще се бори за Приднестровието, ще направи Гагулска република. Сега едва ли не се отправя погледи към Финландия и Латвия. Разбира се, Латвия е член на НАТО. И е, НАТО трябва да се... Присъствието на НАТО в Балтийските страни трябва да се засили. Моята група винаги е била за евроатлантическа и европейска перспектива на държави като Украина и Молдова. Съвсем неправилно е според мен е морално да се казва, че Албания в Западните Балкани може да е потенциален кандидат и да се казва твърдо не на кандидат като Украина. Е, не сме съгласни с е, идеята за сфери на влияние, което е именно кремълския поглед върху нещата. Ние смятам, че трябва да се отдалечим от съветското пространство. 50 хиляди протестиращи са излезли в Москва е, преди една седмица. Сигурно вече снимките и са, са в КГБ или както се нарича агенцията и ще бъдат арестувани ние трябва да работим с опозицията в Русия и също така считам, че Путин някакси си представа, че той или Лавров може да седне с държавния секретар Кери и да, им налага, и да налага решения, без изобщо да се консултира с правителството в Киев. За източните части на страната се очаква да имат собствени външни отношения с Русия и да бъдат под контрол на Кремъл. Това е напълно неприемливо. Моята група определено силно осъжда агресията на Русия и счита, че трябва да има санкции от Европейския съюз. Надяваме се, че насочените санкции е, срещу олигархите ще имат своето въздействие върху Путин. Благодаря. И имайте предвид, че само 10 минути ни остават. Затова ви призовавам малко по-кратки коментари да правите. Нашите колеги ще получат е, така една обща представа за вашите а, е, позиции. Господин Шопфлин от НП. Благодаря, господин председател. Можете да добавите, че и съм от Унгария. Смятам, че това е важно да се знае в този контекст. Добре е дошли на колегите от е, Холандия. Аз е, е, лично съм виждал руската армия два пъти от дома и за това, така, това определя и отношението ми към тази страна. Как можем да разпределим Русия? Трябва да се простим с иллюзиите си. Е, Русия е, е определено враг на Европейския съюз и на Запада. Тя смята, че е била унижена от Запада и особено унижена от Европейския съюз. И иска сега да си го върне. И според мен е, нейната представа за власт е напълно различна, именно, че твърдата ръка си върши работата, а ако не си достатъчно твърд, нямаш характер. Тук някой каза, че Русия си представя властта като власт на печелище и губище. Точно така е. И е, Русия действително търси имперско измерение. Вижте и е, знамето им. Е, И всички ние, които е, за тях колониите са добра идея, но всички ние, които бяхме колони, техни колонии, е, не сме съгласни с това. Така че считам, че е, с, е, с сила, силата е единствения начин да спрем Русия. Не казвам военна сила, но е, възможността и готовността да кажем не ще бъдат разбрани от е, тях. Русия е, е нахлувала в е, всичките си съседи, е, а включително и в някои държави не съседи, Чехословакия и Унгария. И правилно е да се прави паралел тук с е, судетите, но също така и с е, зимата, когато те е, са навлезли в Финландия. Между другото, Финландия по никой начин не застрашава и не е застрашава Русия. Диалог, според мен, ще бъде приеман на сериозно, само ако зад него стои една твърда ръка. Мекостта няма да ни доведе до нищо. Това е част от европейската иллюзия. Послушайте ме, послушайте тези, които, нас, които познават Русия. Ние имаме опит с тях и ние познаваме техните ценности, тяхната култура, тяхната менталитет, тяхната история. Просто те са различни. Защо трябва да приемаме, че Русия е като нас? Не е така. Те си имат собствени гледища, собствени ценности. Не по-добри, не по-лесни, просто различни. Затова не можем да налагаме и нашите виждания. Нека да търсиме ценности и а, не само прагматизъм. Председателят, благодаря. Имаше един вид преди време е, за това, кое е най-високото джудже в света и това е съветското джудже. Та, да. сега давам думата на Съргереям. Uh, благодаря. Нека първо да кажа колко високо ценя възможността да проведем дебат с първата камера. Uh, мисля, че е много важно да имаме подобни обмен с националните парламенти и то по-често много високо оценявам също така и ангажимента на Нидерландия да търси мир между враждуващи страни. Е, знаем как е, се опитваха да се направи това между, в 30-годишната война между Англия и Франция и се опитват да направят и това днес. Е, няма да коментирам коментарите на колегите ми за положението в Русия в момента, но важно е да признаем, че в момента ние не, не правим кой знае какво е, лесно, да улесним нашата, нашата върховна представителка, е, която трябва да се изправя пред е, съответните представители на другата страна. Е, Решението на Украинския парламент и резолюцията е, срещу е, забраняването на руски язик в е, училищата не помогна също. А може би е било и един от факторите за решението на Русия да нахлуе. Но така или иначе, основният въпрос на господин Ван Лих за диалога е, диалога е, е руските войски да се оттеглят. Според мен трябва да има и, е, и декларирано ясно желание на Европейския съюз да въведе постепенни санкции, за да може е, Русия да има възможност да пристъпи към нас и да потърсиме възможни е, мерки, които могат да възстановят диалога. Но съм съгласен с колегите, които казват, че топката сега е в тяхното поле и в края на краищата е, нашата реакция бе добре премерена. Но също така споделям и желанието да сме, да бях, да сме били по-активни, да не оставаме Америка да прави всичко по същия начин, както е, случая с Грузия през 2008. Господин е, Саркози отиде в е, Москва тогава и говори директно с правителството. Може би госпожа Меркел, като представител на страната, която има най-голям търговски обмен с Русия, трябваше да се намеси. Русия в момента е толкова в неправилна позиция, особено с нарушаване на споразуменията от Будапешта, че можем да имаме претенции. Господин Келан, ЕНП, е благодаря. Радвам се, че приемаме нашите нидерландски колеги. Имаме възможност да обменим мнения с тях. Мисля, че основният въпрос тук е Европейския съюз и неговото бъдеще. Защото е, ние е, обикновенно говорим за този съюз като е, една общност на ценности и на общи разбирания. А сега ето, че имаме посегателство. Още повече системата от Хелзинки за европейска сигурност и сътрудничество е, се е, разви с тектонични последствия. Е, так, е, така или иначе, е, е, руски политици обявяват е, нова ера на възстановяване на старите руски граници, така че всички се чувстваме застрашени, което трябва да ни припомни събитията от 1938 година в Чехословакия. Можем ли да си представим, че днес съседни страни като Нидерландия ще изпратят нарочна мисия? с, начало с министъра да обяви подобно нещо в Германия. Може, но нека да си припомним, че Нидерландия а, след подобна политика се изправи, се нареди сред жертвите на Хитлер. Хитлер така че нуждаем се от диалог, диалог между жертвите и палачите. Но аз се, но смятам, че се нуждаем и от посредник. Не можем да продължим преди да накараме Русия да започне отново да зачита международните ангажименти, което ми напомня изказването на президента Рузвелт. Говорете кротко, но не забравяйте тоягата. Така че искам да привлека вниманието на колегите към старата странна руска доктрина да си присвояват правото на военна интервенция в съседни държави в защита на руските малцинство. Мисля, че тази заплаха тегне над всички нас и Европейския парламент заклейми това поведение вече преди две седмици. Всички трябва да го сторим. Е, така че <laughs> говорим за един вид политически расизъм. И отново основното а, общността на ценности Майдан, Евромайдан и протестиращите ни показаха група хора, които се, са привързани към европейските ценности и дадоха своите жертви. Защо да се страхуваме е, ние сега повече от нестабилност, отколкото се бояха тези хора? В противен случай това ще бъде моралния край на Европейския съюз. И госпо, ще дадем правото на господин Путин, който твърди, че ние сме морално деградирали. Така че мисля, настоящата колега, е, настоящата визита на колегите ни даде една много е, удачна вакцина, която ще укрепи нашата обща доктрина и нето осяване. Госпожа Боскорт по Социалисти и демократи, първо добре дошли на ко... нидерландските колеги. Много се радвам, че сте тук и можем да обменим идеи с вас. Няма да говоря дълго. Мисля, че и председателя няма да ми позволи, пък и нашия координатор на политическата група Ана вече каза много неща но искам да кажа, че най-смущаващото в този случай е безразличието. Има, разбира се, много а, яростни реакции, но хората на улицата, например в Нидерландия, казват, еми, добре, да взе, взели руснаците Крим, нали е имало референдум, напълно пренебрегвайки факта, че референдумът сам по себе си е незаконен. Мисля, че основният въпрос тук е доколко ние сме подготвени да позволим всичко това на Русия, защото мисля много от колегите вече ясно заявиха, че хората се страхуват, че това ще бъде опасен прецедент за бъдещи действия Грешка на езика на Германия, разбира се, а Русия. Така че мисля, че реакцията ни трябва да бъде по-остра е, трябва да стъпва в по-голяма степен на нетърпимостта. Трябва ясно да заявим, че няма да толерираме подобно поведение. Ако друга страна е, би сторила такова нещо, е, дали би се отървала безнаказано? И последното, което искам да кажа, ние в Европейския съюз винаги говорим колко важно е да защитаваме малцинствата. Имахме случаите с хората с отношение към хора с различна сексуална ориентация, гейфобията в Русия. И второ, нека не забравяме кримските татари. Те са малцинство, което ясно заявява нежеланието си да бъде част от Русия. Вече са били принудително депортирани от, е, от е, Сталин. Е, трябва да застанем за тях и да ги подкрепим тъй като те няма сами да го поискат. Това е неприемливо. Председателят, благодаря. Мисля, че чухте достатъчно, за да мотивираме вашата визита тук, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Е, за участието в дискусията. над какво да се мисли. Да, ние като Сенат наистина заклеймяваме руската инвазия, руското нахлуване в Крим. И разбира се, ние сме убедени, че хората в източна Европа имат същото право да споделят европейските ценности, както и ние. Това, което искаме да обсъдим е каква стратегия да изберем, за да постигнем това. Мисля, че без ефикасна стратегия спрямо Русия няма да минем. Просто няма. Не само в политически, но и в практически смисъл. Забелязвам през целият ден, че дебатът в Европейския съюз винаги показва, че има разлика между хората, които са имали работа с Русия и не. Така че трябва да потърсим общо решение. Тук се чуха много гласове в подкрепа на политиката на е, санкции, защото каза се Русия разбира само твърди мерки. Но нека не забравяме економическата зависимост на Европейския съюз и държави членки от Русия. Така че може би трябва да имаме собствена енергийна политика, за да можем да дадем адекватен ответ на Русия. Мисля, че темата може да бъде обсъждана още часове наред. Така че заповядайте, госпожи и господа евродепутати на обсъждане в нашия парламент. Хага, центъра, седалището на Международния наказателен трибунал ще ви приветства топло за дебат в нашия парламент. Благодаря. Председателят, искам да ви уверя, че приемаме тази покана абсолютно сериозно. Мисля, че това е втори случай, когато делегации от Нидерландския парламент ни посещава. Другата бе по въпросите на отбраната. Така че в допълнение към това, което само след два дни предстои в Атина, комисиите по е, въпросите на отбраната и външната политика. Така че това, което говорим с вас, идва в допълнение към тази ни програма. Благодаря ви много.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 Отново имаме удоволствие да приветстваме господин еврокомисаря Штефан Фюле, който винаги се е отзовавал на нашите призиви за повече уточнения. Във всичко е бил на разположение с всички познания от той самия и неговия екип. И ние отново неизбежно ще обсъдим въпрос номер едно, европейската политика за добросъседство, докладите за напредъка относно страните, за напредъка на страните. А които а, са включени в този списък. Има сигурно и други въпроси, които биха искали да засегнем, така че ще приканя господин Фюле да направи встъпително изказване, след което ще пристъпим към дискусия. Господин Еврокомисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Има две неща, които бих искал да кажа. Е, това е вероятно последния случай, когато заставам пред вас да е, докладвам. и въпреки това говорим за докладък за напреда. Е, всички напредваме, е, всички ние отбелязваме напредък и във възрастта и в друга линия. Така че, е, добре, хайде сериозно, господин председател, уважаеми членове на парламента, позволете да започна с очевидните факти. Ту, живеем в трудни времена, това е трудно, за, трудни времена за Европейския съюз и неговите отношения с съседите. Разбира се, на начало стои украинската пролет и, и гражданските протести, които предизви... са за политически връзки и економическа интеграция с Европейския съюз, процеси, които бяха поставени под заплаха от Руската федерация, но в други части на нашите съседски страни също не е лесно. Не е само Украина. И в други страни са подложени на нарастващ натиск от Русия и се стараят да се сближат с Европейския съюз гражданската война, която продължава да вълнее в Сирия, допринася за затруднения, а пък политическата поляризация в е, Египет също води до разделение. Така че противоречията между севера и юга там налага нашето участие и в бъдеще на общата картина на сигурността ще бъде определена и ръководна от нашите виждания и наши, нашата политика на съседство. Това, разбира се, е нещо напълно естествено в светлината на настоящите събитите. Е, искам да използвам тази ни среща, за да споделя с вас пет неща за нашата политика. Първото ми послание е, че през 2013 година сътрудничеството между ЕСА и неговите е, обхваща всички политически област, политически диалог, економически реформи и интеграции, е, секторно коопериране, движи, мобилност за гражданите, по-активно участие на гражданото общество и изграждане на мрежи между бизнеса, академичните среди и студентите. Това е несъмнено е, един основен приоритет за ЕПП, както показват е, неодавна публикуваните доклади. Позволете да посоча четири момента. Първо, реформите продължават в редица държави в Молдова, в Грузия, в Марокко, в Тунис. Там ясно се говори за намерението да се осъществят реформи, да се разширят и стабилизират отношенията с Европейския съюз всички тези страни. Е, ние сме основен партньор, партньор за реформите, компас в тяхното движение. Второ, ние също работихме сериозно за да изпълним своите задължения, например финансова подкрепа за страните, наши партньори. Това са над е, милиард и 700 милиона евро. Трето, отбелязан бе сериозен напредък в източното партньорство през миналата година. Основните срещи на върха отбелязаха напредък това отношение, включително сферите за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз, Грузия и Молдова и е, договорите за асоциирано членство. Е, срещата в е, Рига разкри колко е важно да и споделим своята отговорност в политическа, економическа и социална форма. Четвърто, отбелязахме напредък по изпълнение на пътната карта и засилихме сътрудничеството си в рамката на Съюза за Средиземноморието. Бяха проведени отново срещи на министерско ниво в различни области и се работи за изграждане на структури за диалог в регионален мащаб. След приемането на съвместното съобщение относно миграцията и партньорите от Магреб в края на 2012 година, ние ясно заявихме готовността си да разширим диалога и сътрудничество с тях. Изготвили сме конкретен план за действие, предложен на нашите партньори и аз с радост ще споделя с вас, че готвим официално съобщение по въпроса. Уважаеми евро евродепутати. Второто ми е, послание е, че разглеждайки целите, които сме си поставили през 2011 година, когато е, преразглеждахме нашата програма, е, трябва да кажа, че ние сме поставили редица цели, партньорства за мобилство, нови планове за действия, всестранно и задълбочено споразумение за свободна търговия и така нататък бяха разкрити нови глави за политическо споразумение в източното партньорство с Украина само преди 10 дни. Грузия също полага съответни усилия, за да напреднем до и юни тази година. Работим за визови облегчения и а, Европейския съюз току-що разреши безвизово пътуване за молдавските граждани. И бе напред, отбелязан напредък с Марокко и Тунис. Ние държим на нашите на поетите ангажименти и по отношение на гражданското общество. От 2011 година бяха създадени съответни е, форми за бюджетно подпомагане на е, демокрацията и гражданското общество. 6 е, милиона евро бяха предвидени като начало в подкрепа на демократизацията сътрудничеството във всички области, енергетика, транспорт, екология и така нататък се засилват в рамките 2014-2020 година. Ние ще продължаваме да работим за нашите партньорства и ще отваряме врати за ново участие. Третото, което искам да ви кажа, че е, това, за което говорим, си остава много сериозна политическа рамка. Първо, убеден съм, че широките принципи на политика остават запазени. И нека да продължим в това отношение да работим с нашите 16 партньори. Това не означава, че трябва да забравяме който е от пар... когато и да било от партньорите си, но ще обърнем по-голямо внимание и ще имаме по-тясни отношения на онези партньори, които работят за реформи, за мира и човешките права. Второ, независимо от всички затруднения, ние ще продължим да работим с нашите партньори на изток и юг за демократичен преход и за преодоляване на затрудненията в сигурността. Основни а, политически инструменти тук са секторно коопериране, партньорство за мобилност, политически диалог и така нататък. Всички те ще ни помогнат ние да подпомогнем нашите партньори новото време ни позволява да се справяме с предизвикателствата. Пример, в Украина предложихме безпредседентен пакет за подпомагане предвид ситуацията. В светлината на кризата в Сирия в края на миналата година, въпреки собствените си затруднения, ние успяхме да мобилизираме 400 милиона евро и да ги предоставим на Сирия и съседните страни за решаване на проблемите в резултат на конфликта така зададената рамка ни дава възможност да приемем да и поддържаме обща европейска политика в областта на добросъседството и външните отношения. Всичко това е тясно свързане. Разбира се, това изисква е, както комисията, така и службата за външна дейност, така и държавите членки да имат общи цели и да имат общ курс на действие. Но това не е само свързано с политиката на добросъседство. Това се отнася за цялата външна политика на Европейския съюз. И с това, уважаеми евродепутати, стигам до четвъртото послание е, настоящите предизвикателства пред нашата политика винаги се говори, че трябва да продължаваме с нашата политика по доко и да не забравяме, че трябва да я променяме. Ще бъда откровен. Ние се нуждаем от добри партньорства, за да приемаме политики, които да ни носят повече сигурност, повече демократични и економически реформи и наша колективна отговорност, и като казвам това имам предвид Европейския съюз, всичките европейски институции, държавите членки, е, никога не са действали до сега толкова заедно, толкова добре заедно, колкото бихме желали. Има какво да се подобри. И така, политически и економически контекст и затрудненията пред отделните държави членки са много различни и тези разлики ще се засилват. Така че говорим не само за разлики между регионите, но и в самите региони. Така че ние трябва да, да можем не само по-добре да реагираме на очакванията и нуждите, но и да отстояваме интересите на Европейския съюз. Трябва да сме по-добре подготвени, да реагираме на кризи, на нарастващи нужди, на възникващи неочаквани ситуации, по-бързо и по-гъвкаво, когато това се налага. Това ще изисква повече творчество, търсене на нови инструменти и подобряване действието на сега действащите. Ние поддържаме тясна връзка между Европейската комисия и Службата за външна дейност и всички останали институции, включително парламента. Програмирането на нашата подкрепа предполага също способността да бъдем гъвки гъвкави и е адекватни предвид изменени промените, които настъпват и на изток и на юг. И отново искам да благодаря на вашата парламентарна комисия за помощта в проведения неотдавна политически диалог за изграждане на програмите. Убеден съм, че в бъдеще ще имате възможност отново да участвате в преразглеждането на нашите планове с партньорите. Е, и колкото по-широко прилагаме принципа, колкото повече, толкова повече в нашата политика, толкова по-големи резултати можем да очакваме. Искам да ви уверя, че е, средносрочния преглед, макар че може би с очите на някое компромисно решение в хода на нашите преговори, все пак той представлява нещо много повече. Това е изключително важно средство за взаимодействие между парламента, комисията и службата за външна дейност, за да бъдем сигурни, че действаме еднакво и реагираме еднакво на различни ситуации. Едно от най-големите предизвикателства за нашата политика на съседство се крие в това, че не става дума за някакви геополитики, политически игри. Говорим за истинско партньорство, за а, искрени усилия да помогнем на държавите в тяхната демократизация и да не щадим усилия, за да им помогнем да се модернизират. Независимо дали говорим за Украина, Георгия, е, Грузия или Молдова, ние винаги стъпваме на принципите на а, от Хелзинки поддържаме е, и в техните фундации поддържат все по-тясни връзки с Европейския съюз. От самото начало ние имахме воля за обсъждане с Русия на резултатите от подобно споразумение. Е, но нашата тясна връзка с източните на източноевропейските страни не бива да бъде за сметка на техните отношения с Русия. Напротив, ние зачитаме тези исторически традиции. Чухме, че съществуват страхове, някои от които и економически. Затова ние започнахме да работим още по-активно и отнесохме въпроса на най-високо ниво по време на срещата на колегиума на комисарите с руското правителство в началото на година годината. Е, това е, бе първото подобно заседание на високо ниво, на което е, руското правителство се реши. Но, за съжаление, Русия реши да приложи економически натиск върху Украина, налагайки на украинската администрация да отложи подписването на договора за асоциирано членство пречейки на нашите съседи да изиграят своята роля по съвременен, достоен за уважение начин. Разбира се, на, ние трябва да реагираме по подобаващ начин. И накрая, бъдещо, моето послание е за бъдещата дейност предвид развитието на геополитическите отношения, ние трябва да преследваме крайните цели на европейската политика. И както неодавна се заявява в неодавна приетите заключения на съвета за Украина. Ако нашите намерения по отношение на партньорите ни са сериозни, трябва да използваме по-сериозни възможности за промяна, с които Европейския съюз разполага. И едновременно с това трябва да намерим по-подходящ начин, за да подкрепим крехките арабски демокрации, като Тунис, които виждат в Европейския съюз като един от двамата им основни приятели и партньори. Нашия диалог през последните години сочи, че перспективата за постепенно интеграция в европейския пазар не изчезва. Създаване на общо економическо пространство е само първа стъпка. Но има и други измерения, обмен на хора и ние трябва да насочим вниманието си към тях. В заключение – господин председател и уважаеми евродепутати. Позволете да кажа, че повече от всякога трябва да покажем, че държим на своя ангажимент не само да подкрепяме демократичните реформи, но също и да се изправяме пред рисковете и заплахите за сигурността. Ние сме готови да подкрепим ефективно тези страни от нашето съседство, които започват сложни реформи. И това не само на думи, но и с конкретни дела. И така ние би следвало да преследваме едни по-високи и по-възвишени цели. Благодаря. <clears throat> Thank you very much. Certainly благодаря. Това беше повече или по-малко едно обобщение на години опорита работа. И ние естествено оценяваме тази работа. Извършено от вас оценяваме и връзката между вашата служба и парламента. А сега господин Грам има думата. Благодаря, господин Фюле. Искам да се съсредоточа върху Молдова. Аз отговарям за тази страна. Най-напред поздравление за комисар Фюле за това, че той успя да помогне на Република Молдова към нейната, за нейната цел да повиши стандарта на живота. Една от трудностите на новото правителство от 2013 година беше, че не успя да възстанови стабилността в страната. Това според мен е най-важното. Е, комисарят какво смята? Смята ли, че Молдова е добър ученик, що се отнася е, до целия фон на страните партньори? в сравнение с останалите страни. Смята ли комисаря, че е, комисията, че тази страна се отличава в добър смисъл? Е, трябва да продължим с политическата воля. Какво смята комисарят? Смята ли, че тази воля е на лице? Е, има трудности с прозрачността, за собствеността на медиите, с законността. Би ли могъл комисарят да каже нещо повече за участието на Молдова в европейските програми и агенции? А сега за преднастровието. Комисията, е, докладът на комисията е по-критичен а, по отношение на този регион. В защита на правителството там, според мен е, е отношението с Русия. Смята ли комисаря, че това е така? Господин Болянич. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашата чудесна презентация. Ви обрисувахте цялостната картина, показахте вашите приоритети. Искам да направя препратка към нещо, което казахте в началото, а именно, че Русия се приближава към Европейския съюз. Тя се приближава, но географски. А от друга страна, Русия се е отдалечила страшно много, повече от когато и да било от Европейския съюз. Това е неприемливо, това, което се случва, но вие имате ли били... Предвиждате ли някакви конкретни мерки, които да направят именно това изречение реалност, а именно да се доближат Европейския съюз и Русия и то в политически смисъл. На следващо място имам следния въпрос. Албания. Аз отговарям за тази страна, докладчик съм в нейния доклад. Съветът не й даде статус на кандидат страна. А през юни ще има следващ съвет. А, дали има шанс за тази страна да получи статус на кандидат страна? И един кратък въпрос. Ситуацията на Босна в Босна. Е, там цари хаос, няма резултати, нищо не се случва, вие самия го казахте. Хората там не могат да намерят правилните решения, на които да стъпят и на които да се е, опосредства напредък. Дали ние трябва да се наместим с някаква рецепта, с някакви предложения. До момента не, се, не сме го правили, но може би може да се опитаме и трябва да се опитаме да спасим ситуацията и да предотвратим по-голям хаос, защото много неща могат да се случат там. Може би трябва да се ангажираме по-силно, по-ясно, отколкото го правихме до момента и дадем предложения, които може би могат да задействат. Господин Волянич, е, комисарят ще се спре на страните съседки в последствие в отделно изложение. Но аз е, надявам се не възприемате изречението буквално, че Русия се доближава буквално към Европейския съюз. Господин Дав, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Стефан Фюле за това, което стори през последните години. И аз го казвам, защото сега ще отправя и критика към него. Аз се радвам, че ще има междинен доклад и че той е на лице, но той е доста радикален. Важно е, според мен, да признаем факта, че в някои аспекти заключенията са по-грешни. Ние всички подценяваме Русия. И това е според мен е голямата грешка на общата политика по външни въпроси. Освен това, ние губим Турция. И може би господин Фюле може да използва възможността и да каже нещо по отношение на своето впечатление от първите изборни резултати. Мисля, че министър-председателят ще се нахвърли върху политическите си опоненти, за да ги разгроми. И това ще, ги направи по много, ще го направи по много недемократичен и безпардонен начин, което би трябвало да ни накара да променим отношението си към Турция. На следващо място би трябвало да сме по-реалистични по отношение на много страни. Например, миналия септември, когато Армения реши да не се включи в преговорите с нас, мисля, че реакцията трябваше да бъде по-ясна, по-категорична. Би трябвало да се откажем от този обтекаем език, който много често го използваме при подобни стратегически партньори. Не може да сме стратегически партньор на всеки го. Имаме интереси, интереси като Европейски съюз, които в крайна сметка трябва да доминират формулировката на нашата, формирането на нашата политика – по външни въпроси. Освен това, би трябвало да си сътрудничи много повече в политически смисъл, отколкото до момента, с НАТО. И накрая, като част на междинния доклад, аз бих очаквал новата комисия, новия парламент да се занимаят с въпроса за нов вид политика на сближаване между Европейския съюз и е, съседните страни по пътя към пълно членство. Мисля, че трябва да намерим многослоев подход към едно многофасетно членство – ако не успеем, няма да създадем мостове, няма да построим мостове на континента, а напротив, ще изградим нови пропасти, които ще определят нашето бъдеще за дълго време напред. Само накратко Лемонт каза, че господин Валс е, първият, е новият министър-председател на Франция. Аз, това е номинацията на господин Валс. Това е просто, което исках да кажа господин Крайслер Дърфър. Благодаря. Най-напред Искам да благодаря на комисар Фюле за чудесната работа и за неговата, винаги, за неговата готовност винаги да говори с нас. Аз от 20 години съм в парламента колегата Петеринг е даже от по-отдавна тук и винаги е, е въжало правилото ние питаме, но комисията не отговаря, това въжеше и за журналистите. Журналистите питат, правителството не отговаря. Нещата обаче се промениха и, това, и за това искам да благодаря. Колегата Дав засегна някои неща, които Европейския съюз не е направил. Да, така е, но ние се опитваме да покажем кой е Европейския съюз в Германия се казва добре, в такъв случай е Германия да напусне Европейския съюз. Това казват десните. Когато нещата не се случват както трябва, тогава политиците казват аз ще се махна пък от Германия. Ще напусна Германия. Даже и Бавария се опитва и даже до някъде е, това се случва да, се, да напусне Германската федерация. Но сега съвсем сериозно. Мисля, че е много важно да имаме 28 държави членки, а имаме в парламента 700, над 700 депутати и имаме комисия с различни комисари. Политиката на съседство имаше именно е, целта да предложи альтернатива на страните, които не могат да се присъединят към Европейския съюз. Хубаво е, че имахме целева група и формулирахме политиката по един много целенасочен начин. Важното е обаче да сме още по-целенасочени и не бива да даваме альтернативата на, на, на нашите съседи или или. Или ставате членове, или не. Или следвате нашите принципи, или не. Трябва да се извадим полуките в момента, така че новия парламент и новата комисия и вероятно новите правителства в държавите членки да разберат проблематиката, защото много от проблемите са резултат от проблеми в държавите членки, защото тамошните правителства не си свършват работата, независимо дали става дума за економическа или политическа домашна работа. Защото се опитват е, правителствата да печелят политически дивиденти от противоречията между партиите. Сега виждаме какви са полуките. Разбрахме, че трябва да сме по-координирани и по-сплотени. Може би така хората ще се събудят и ще видят, че в крайна сметка имаме мир в региона, за разлика от много други региони по света. И това не са празни думи. Трябва да, тези думи да ги облечем в дела. Благодаря в такъв смисъл отново на господин Фюле и отново искам да кажа, трябва да се застъпим за по-голяма гъвкавост, където да няма альтернативата към нашите партньори или или. За мен беше удоволствие да работя с вас, особено като една четвърт чех. Благодаря. плиз. Госпожа Боскот, благодаря. Нека да започна също с благодарности за комисар Фуля за отричното сътрудничество. И е, сега да задам въпрос. Предизвикателствата. Вие споменахте, че Европейския съюз трябва да бъде по-бърз, по-гъвкав. И в такъв смисъл искам да задам въпрос. Ако така се върнем назад към арабската пролет, то като че ли беше вчера, помним всички как започна демократизирането на тези страни. Турция се очерта като ролеви модел, но в момента нещата са напълно различни. Египет осъждана смърт стотици. Турция има проблеми с социалните медии, с изборите, както виждаме от медиите. Та въпросът ми е за гъвкавостта. Разбира се, не е вината на Европейския съюз. Много събитията се развиват много бързо. Но какви инструменти имаме, за да бъдем гъвкави? Какво можем да направим, за да посрещнем е, тези предизвикателства, ако това са предизвикателства? Благодаря, госпожа Гомеш. Благодаря. Благодаря за това, че вие винаги сте на разположение да разговаряте с нас, да се консултирате с нас. За нас беше удоволствие да работим с вас и е, се надявам, че и вашия наследник ще продължи по същия начин отношенията си с парламента. Но, е, разбира се, има неща, които са над нас и над вас. И както се каза, тук не е вината на Европейският съюз, но събитията като че ли отразяват и е, вътрешното безпокойство на Европейския съюз е, относно това какво се случва в нашите съседи. Сирия е най-трагичният, вероятно, случай, за който ще плащаме и в бъдеще, защото там в момента се отглеждат много терористи. Ливия, Египет, е, Турция, Украина, Русия, мога да спомена последните две е, и събитията там ни позволиха да се концентрираме върху основни неща. Цялата тази ярост, която се завихри, поставя под въпрос всичко, което вие сте се опитали да изграждате в отношенията ни с Русия и Украина. И затова въпросът ми към вас е, вие казахте, че става дума за доклад за напрег, дъка, но все едно той е вашия последен доклад – какво според вас бяха най-големите трудности, най-големите препятствия към, пред вашите действия като комисар? Като се има предвид, че вие трябва да е, си сътрудничите и трябваше да си сътрудничите с е, новия пост на върховен представител, с създаването на службата за външна дейност, която не съществуваше, е, когато поехте поста си. Та какви са трудностите? Не питам за грешките, е, сигурно за тях ще задаваме въпроси по-късно, но кои бяха най-големите препятствия, най-големите трудности в е, вашите усилия да се справяте с толкова сложни проблеми? Председателя, благодаря. Господин Пленкович има думата. Благодаря най-сърдечни поздрави за комисар Фюле и огромни благодарности за неговото и бия принос за присъединяването на Харватия. Аз искрено считам, че това беше едно от много големите предизвикателства, пред които се изправихте по 5 годишният си мандат. Чух един вид тези дни, който се твърди, че се разказва в Москва в момента. Кои са съседите на Русия? И отговора е, ами който пожелае. Който Русия пожелая да му бъде съсед което така е малко деликатна тема, но и все пак един от изводите, които можем да си направим от последните няколко седмици. А именно, че нашето източно партньорство е, никога не отвори перспективите за европейско членство на нашите съседи. Това дискутираме от известно време и в този контекст, когато е, оглеждаме взаимодействията на същите страни с НАТО, е, виждаме, че тези страни са е, архилесовата пета на Европейския съюз и на НАТО по отношение на сигурността и за автоматичното задействане на колективните механизми за сигурност. И макар, че в момента ние виждаме е, отхвърляне на международните закони, на териториалния суверенитет, на двустранните отношения, на раздухване на конфликт, който граничи с анексиране, ние оставаме само наблюдатели и се питаме какво бихме могли да направим. Надявам се, че в бъдеще, особено след срещата на върха в Вилнюс, предизвикателствата на Европейския съюз ще са да види колко далеч може да стигне с източното партньорство и какви са перспективите на тези страни за европейско членство, което коментира и господин Дар. За мен това е основен момент, защото ако нещата остават така, ние ще имаме много малко възможности за въздействие върху ситуацията и други е, участници на световната сцена, като Русия, ще могат да правят това, което правят, а ние само ще го осъждаме, без да можем да правим нещо на практика. И е, свързано с тази тема, няколко колеги и аз бяхме в Сараево миналата седмица на междупарламентарна среща. И повтарям колеги, думите на моя колега. А, ние разговаряхме с а, президента на Сърбия Додик. където се постави под въпроса за Босна Херцеговина – Какви са вашите впечатления след вашето посещение там, след посещението на госпожа Аштън, след посещение в съседни страни членки, Харватия, Словения, имаше и е, резолюция на парламента, говореше се за нов подход в европейската политика. Но след като разговарях и с европейските и с местните участници в този процес, има голямо объркване сред тях – има ли нов подход? Какво се случва? Има ли действия в посока на по-малко сепаратизъм, повече федерализъм? Пред присъединителната помощ работи ли? Какво се случва с усилията за изграждане на институции, конституционални е, на система, бих оценил високо вашите отговори. Госпожа Оман Ройтен. Аз също искам да отправя благодарности към Стефан Фуле за неговите ангажименти. Не само за, за това, което той върши, но и за ангажиментите му към парламента. Искам, искам да благодаря изрично и за възможността и ние да си вършим работата. Примерно в случая с Турция взаимодействията ни бяха отлични и му благодаря. Освен това, надявам се, е, че колегата Андрео Дав е, слуша. Е, вие казахте, колега Дав, че Много неща в нашата политика не бяха достатъчни. Ние разговаряхме тук с представители от Нидерландския парламент и те така показаха един съвсем различен подход към Русия, различен от този на Европейския съюз, напълно различен. И когато е, се формулира един общ е, подход, ето е, Холандия праща търговска мисия, оглавявана от министър в Русия следващата седмица. Така че ако след като нямаме коректната а, е, външна политика, какво може да направи Европейският съюз? Не е ли е, всъщност факт, че ни предават собствените ни страни членки? Това си е проблем. Първо. Второ. По темата Турция и е, вчерашните резултати. Ние е, видяхме, ако трябва да сравним с резултатите от местните избори преди 5 години, че е, там се получават по-големи резултати за партиите, които са против европейско членство. А изборите бяха свободни, изборите в Турция напълно свободни. Имаше наблюдатели във всички изборни е, пунктове, така че изборите бяха свободни. И не мога да обвинявам никого е, за тези е, резултати. Бих се надявала, т.е. надявах се, че ще има не голяма опозиция, но в момента, в който се проведоха избори. Е, не бих осъдила никого, който е гласувал в тази посока, защото не става дума за демокрация. Не е и правилно подобно отношение. Надявам се, е, че е, поведението на министъра, председателя, който бе критикуван и от президента, да ако Та въпрос е, това поведение ще има ли е, отношение към нашите преговори? И какво можем да променим? Не следва да критикуваме външната си политика, а да мислиме за това какви са последиците. Е, медиите е, са против, е, затворени, т.е. има действия против медиите, не може да, имаме достъп, да имат достъп до Twitter, до Facebook, а ние реагираме ли? Ако реагираме, реакцията ни трябва да бъде обща. Защото ако страните ще действат по-отделно и по собствените си възприятия, резултатите ще бъдат напълно различни. Далеч не е стабилна нашата външна политика. Благодаря, господин Танок. Thank you, Mr. Chairman. Yes, uh, well, um, I do take some comfort with every day that passes and, and reports in the last couple of days uh, благодаря. От, е, така, утешавам се, че е, Русия е изтеглила около 4000 войски от границите с Украина, което може би е знак, е, че Кремъл си дава сметка, че всичко, което се случва, може би е по-проблематично, отколкото си представят. все пак имам известни притеснения. Ръководителят на екипа на преводачите е, предупреждава, че от 18.30 работните езици ще бъдат само немски, английски, френски и испански. Всички други езици ще прекратят работа. In the more immediate future, uh, Belarus, uh, Transnistria,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 and Minister иностранных дел России. And I got the message. Huh?